Uh, dear colleagues, ladies and... Уважаеми колеги, дами и господа, нека да започнем работата си по дневния ред за днес след обед. Благодаря ви, че сте тук. Не сте много бройни, затова всяко присъствие е високо ценено, така че моля ви не напускайте залата преди 6.30. Много учтиво бих искал да ви помоля. Понеделник, 21 септември 2015 година, от 3 до 6.30, дневен ред. Виждате го във вашите папки. Аз бих искал да предложа някои промени. Items е- Точки 7 и 14 си разменят местата. Разглеждането на проектостановището за финансовото регулиране и съюза на капиталовите пазари на Янош Левандовски ще се гледа от 9 до 10 във вторник, 22 септември, а заседанието на координаторите ще се проведе като последна точка от 5 до 6.30 в вторник. Така че няма кой знае каква промяна. Точка 8. Гласуване съгласно член 73.5 по която докладчик е господин Зориньо, се отлага за 13 октомври по сериозни причини. И точка 7а е допълнителна точка в дневния ред. Това е трето предложение за изменение към вас. Координаторите преразглеждат системата за разпределяне на докладите и становища. Те изготвиха позиция по време на заседанието си миналата седмица. С писмо с дата 17 септември координаторите на зелените ГУА и ФДД поискаха позицията да бъде гласувана в комисията. На базата на това писмо и в съответствие с правило 205, което е изключително важно, имаме такова правило в процедурния правилник на Европейския парламент. да съгласно този член гласуваме по решение на координаторите. Да решим дали сме готови да приемем това решение или да го отхвърлим като комисия говорим за решение на координатори. В 10 часа. Утре сутринта. Решение за преразглеждане на системата за разпределение на докладите и становищата. Решението взето на заседанието на координаторите на 15 септември. Това е на базата на правило 205. се прави по искане на три политически групи. След като приемем решението, всички членове на парламента ще разполагат с него. Текста, по който ще гласуваме, списъка с, за гласуването. Така че имаме три предложения. Някакви въпроси. Реур. Колегата Реур. Well, well, I am ready. Okay, then I can start. Yeah. Ich habe nur eine Nachfrage. Имам един допълнителен въпрос. Как ще предаваме доклад? ще разпределим докладите? Преди това решаваха координаторите помежду си. Това е специфична задача за координаторите. Не разбирам защо се променя практиката сега и какво е налага това. Ако в бъдеще е, се споразумеем за всички тези процедури, бих искал да да знам как ще го правим в бъдеще. Или координаторите го правят, или променяме практиката е, изцяло, така че да се отнася и до други въпроси в бъдеще. Мисля, че това трябва да се реши и в другите групи, и тук. Одобряваме промяна в системата по разпределение на докладите и становищата. За в бъдеще това ще се прави от координаторите, а не от комисията. Говорим за промяна на системата, не за някакво общо правило, по смисъла на което координаторите отговарят за разпределението. Докладите, продълж... извинете, координаторите продължават да отговарят за разпределението на докладите. Просто искаме да променим системата и има искане нашата комисия да гласува за промяна на системата. Но решенията и за в бъдеще относно разпределението на докладите и становищата ще се взимат от координаторите. Ясно ли е сега, господин Реур? Разбрахте ли? Е, Това го разбрах и преди, че е, така нещата. Само не разбирам защо това, което беше до сега практика и правило, не се решава от комисията, а от координаторите. Това е нещо установено от при много години. Ако сега няма да се вземат тези решения от координаторите от цялата, цялата комисия, бих искал тогава да кажа, че всички въпроси, които в бъдеще са свързани с правилника, трябва да се решават тук, преди не е имало искане за гласуване в комисията. Не е имало такова искане и всички решения на координаторите бяха валидирани по този начин, но този път три политически групи искат да се провери решението на координаторите в комисията. Да, това е напълно необичайна ситуация. Ако има такова искане от три политически групи, аз съм задължен да поискам да гласуваме. Да, съгласен съм, необичайна ситуация. Е това до сега никой не е правил такова искане. Когато вие бяхте председател на комисията, не е постъпвало подобно искане за проверка. Но след всяко заседание на координаторите, аз казвам, Координаторите взеха решение по много въпроси. Ако някой е против, моля да вдигне ръка. Винаги съм го казвал и никой никога не е вдигал ръка. Така че не смятам, че променяме каквото и да е в това отношение. Сега е важно да започнем дискусия, ако желаете. Ако желаете, добре. Мога да го направя. Искате да кажете нещо ли? Да, господин председател, съвсем а, накратко. Това, което казвате, е така. А, решения във връзка с доклади, с процедура и така нататък. Това е в правомощията на координаторите. Но защо сега искаме да обсъдим въпроса в комисията? Защото системата се променя. Ако Имаше е, дискусия, защото сме в средата на мандата. Положението щеше да е различно, но ние решихме, че е по-правилно да се обсъди въпроса в комисията и да се гласува, защото се стига до голяма промяна и има е, големи разногласия между самите координатори. Да, благодаря ви. Аз очаквам, скъпи колеги, и по-специално от координаторите, да информирате всички ваши колеги за положението, защото не искаме да се стига до дискусия. Утре ще гласуваме. Предвидено е да гласуваме, не е да водим дълга дискусия. Тук пише гласуване и утре гласуваме. Така че приканвам всички координатори да обсъдят въпроса с политическите групи. Изключително важно да го направят. Ако разбира се, искаме да приключим с гласуването утре. И така, скъпи колеги, благодаря ви. Сега въпрос. Имайки предвид изложените промени, можем ли да приемем дневния ред? Три промени ви посочих, не виждам някой да възразява. Преминавам нататък съобщение на председателя на разширен състав на бюрото, заедно с Марио Шевчович във връзка с Енергийния съюз ще бъде взето решение на 6 октомври в Страсбург от 8.30 до 10 часа. Стаята, залата, извинете, Уинстън Чърчил 200. Това ще бъде неофициална дискусия. Тоест, дискусия между заместник председателя Шевчович и членовете на комисията ИТРЕ. Изключително важна неофициална среща. Наскоро имахме такава неофициална среща. С кой комисар беше? Моедас. да Да. Съвсем наскоро имахме подобна среща с комисаря Моедас. Точка трета. Одобрение на протокол от предишното заседание заседание от 15 и 16 юли. Ако няма някакви възражения и коментари, протокола се счита за прият. Не виждам да има коментари. Точка 4 Хоризонт 2020. Първи резултати. Е размяна на мнение с Робърт Ян Смит, генерален директор на Европейската комисия. Добре е дошъл. Европейският парламент. Вие ни гостувате често, господин директор. Така че е, сме свикнали да ви виждаме сред нас е, и е чудесно, че отново сте тук. Благодаря ви. Ще имаме обмен на мнения по изключително важна тема Хоризонт 2020. Първи резултат. Много добре знаете, господин генерален директор, че комисаря Моедас поддържа връзка с е, членовете на нашата комисия, защото е важно да получаваме информация за всичко, което се случва. Както знаем, новаторската политика, новите технологии, научната и развойна дейност присъстват неизменно в нашия дневен ред. Те винаги са присъствали там през последните 15 години. Още от 2000-та година – сме ги разписали там. Така че най-накрая трябва да има някакъв успех в това отношение. Господин директор, нали е много важно все пак след 15 години е, новаторска политика да имаме и резултати. Европа 2020, Лисабонската стратегия, която започна преди 15 години. Трябва да стигнем до успех. Как обаче? Това е въпросът. Вие сте вече директор от няколко години. Заповядайте. Thank you very much, uh, Chair. And, uh, dear members... Благодаря, господин председател, скъпи депутати, членове на комите... комисията ИТРЕ. Благодаря за възможността днес да общ... говорим и да ви запознае с първите е, резултати от Хоризонт 2020. Както е, е, стана дума, комисаря моите вече ви прати подробни отговори на всички подадени въпроси, така че няма да навлизам в техническите подробности. По-скоро ще се съсредоча върху това докъде сме стигнали с Хоризонт 2020, дали сме изпълнили нещо по основните приоритети. Защото знаете, че по на преговорите по 2020 вие поставихте доста конкретни въпроси. Сега аз ще ви се отчита, така да се каже, да ви кажа какво сме постигнали по въпросите, които, на които вие давате особено значение. значение. Ще говоря за успехите, постиженията, няма да се поколебае да се спре и върху някои тревожни моменти. Първо, ще започна с хубавите неща. Хоризонт 2020 е изключително популярен. До сега сме получили 65 000 предложения. Това говори много а именно много заявители на проекти вече си пробиват път до брюсовските програми и качеството на повечето техни идеи е добро. Ще намерите пред себе си, разпратили сме ви едни е, диплянки, брошурки, които разбира се не третират всичките 65 000 предложения, някои се още биват анализирани, но те отразяват е, какво, обобщено какво сме получили до сега. Е, очевидно е, че нашите, тези, които заявяват е, проекти, на тях им хареса новия подход към предизвикателствата. Те предпочитат по не толкова перспективните, не толкова ограничаващите покани за търгове. Така че на пръв прочит Хоризонт 2020 е успех, съдейки по техните отговори. Второ, нещо, като е ясно, стана ясно и в тази комисия, ние не искаме да имаме един е, затворен е, цикъл. Трябва да ви кажа, че 40% от участниците е, в търговете в, са, са ново, нови лица и предимно малки и средни предприятия. Така че това искат комисията, да не, да не се ограничаваме, да не затваряме вратите за никого и да поставим ударение от малки и средни предприятия. И третия въпрос е свързан с участието на МСП. Благодарение на тях ние привличаме страшно много начинаещи фирми, малки и средни предприятия. Вие сте заложили целите, посочили сте с 20% от бюджета в стълб по стълб 2 и 3, ще бъдат заделени за малки и средни предприятия. Трябва да ви кажа, че днес е, ние сме достигнали 23%. Тоест, преизпълняваме целите и от госпожа Тоя и е, Рубих, които са в този комисия, това е много добра новина. Е, тези, които винаги са настоявали за значимостта на малките и средни предприятия. И сега третия въпрос. Е, той се дължи до голяма степен на интереса на председателя до, до, до мен и други са питали за тези дейности, именно енергетиката. Да по време на преговорите по Хоризонт 2020 енергетиката беше главната тема и не най-малко заради средства, които трябва да се заделят за научни изследвания в областта на твърдите горива. В крайна сметка бе постигнат компромис, според който 85% от бюджета ще се е, отдели за обновяеми източници и 15% за актуализация на пазара. Трябва да ви кажа, че по отношение на дългосречните е, изследвания в областта на изкопаемите горива, ние сега сме на много добра а, а, ниво. Мисля, че 90%, което е, е чудесно. А, сега ERC, Сега, това е едно от най-положителните неща и а, наистина прегледа на партньорския преглед по ЯРСИ наистина а, привлече страшно много а, интерес, не само от Европа, но а, в целия свят. А, е, много заявиха участие. Едно лице беше изключително важно в това отношение и това е наистина Анжелика Нибла. Тя днес не присъства тук, но тя изигра решаваща роля в създаването на тази програма и аз използвам повода да е, кажа тези много хубави думи по отношение на нея, пък и на други, които от първия ден подкрепят е, тази програма. Е, точка 6. това е ускорения път към новаторство. Това е, е важният момент, който Кристиан Ели искаше да види в Хоризонт 2020 и трябва с радост да ви докладвам, че тази нова инициатива, за която, по която в началото бяхме малко скептични, се оказа изключително популярна. 265 предложения постъпиха. За съжаление, трябваше да подберем само 16. Може да си представите обаче какъв огромен интерес е, имаше за това пилотно начинание. То все още има пилотен характер и е, има потенциал за повече, качеството на предложението е изключително добро. Стигнах до седма точка. Това е да разпространяваме най-добрите практики и разширяваме участието. Виждам е, колегата тук. Е, той пледираше за разширяване инициативите, инициативите за образуване на е, екипи в това отношение наистина огромен интерес отново и много солидни е, молби. И най-големия успех на Хоризонт 2020 е опростяването. Тук вече ние скъсахме с миналото и до голяма степен вашата комисия изигра важна роля в това отношение, защото е, спомняте си, благодарение на Кавалио, който изработи един доклад с 54 мерки за опростяване, ние успяхме да отметнем една след друга повечето от тях всички и благодарение на упорството на тази комисия успяхме да изпълним е, е, програмата за упростяване не само на думи, но и на практика. Сега казах, че има и неща, които ни тревожат. Ясно е, че ние отговорихме на, на изискванията ви и имаме една много популярна програма, но има и неща, които ни смущават и ще бъда откровен. Преди всичко трябва много отблизо да проследим участието на всички държави членки в Европейския съюз. В Европа имаме една новаторска е, е, разделна линия между по отношение на новаторството и науките. И в е, този смисъл синергиите между Хоризонт 2020 и структурните фондове са от значение. Аз е, предстои ми е, скоро среща, за да обсъда тези въпроси по-подробно. Второто, което ме смущава е международното участие. Хоризонт 2020 е отворен за целия свят и би трябвало повече от всякога да се свържем с брилянтни китайци, американци, бразилци, които работят в области от общ интерес. Това е в наш интерес. В момента ние произвеждаме една трета от световното познание. Но очевидно това знание все повече се генерира извън Европа. Така че трябва повече от всякога ние да търсим най-добрите умове, където и да се намират те и да се свържем с тях. Така че ми се иска да има много по-мощно международно участие в Хоризонт 2020. Третия въпрос, който ни е, смущава е упростяване. Задачата по упростяване, както комисаря каза, е, е безкрайна. Тази седмица отново организираме една е, крупен или крупен семинар. Ще лансираме консултации онлайн. Каним участници на този комитет да, да присъстват. Е, нашата програма в това отношение е препълнена. Но ако ме питате какво ме тревожи най-много в момента, ще бъда съвсем откровен. Това е свръх е, е предлагането на, на проекти. Ние сме наводнени за, от проекти. В момента би трябвало да отхвърляме твърде много отлични предложения. И това показва, е, това означава, че един страхотен е, капацитет за новаторство е, има на този континент, който обаче се губи. Това е много тъжно, именно тази, този процент на отхвърлени предложения и наистина трудно ми е да призная, че вие и парламента беше прав, когато казахте, че бюджета за 2020 трябва да е 100 милиарда, а не 80 милиарда и ще приключа с това. Благодаря много, господин директор. Бивш е, европейски депутат, също нас е, колега от е, Европейския парламент, господин Карвалио. Знаем, че сега е шеф на кабинета на господин Муедос, т.е той е много... Той ни е много близък. Всъщност поправят председателя, че той не е, е шеф, е член на кабинета. С други думи, той ни е много близък все още. Сега списък на изказващите се координатори и докладчици. Кричанели, координатор, има думата първо като обаче докладчик, е, в, е, който е последния си мандат. В името на нашето минало сътрудничество трябва да спомена едно лице, което вече не е в парламента, но е, участва в Хоризонт 2020. Сега имам три въпроса. Най-актуалният е Намираме се в началната фаза на преговорите на годишния бюджет, е, Комисията в бюджета и съвета. Въпросът ми е какви са очакванията ви и погледнато в перспектива, каква е техническата позиция на комисията, защото ние отворихме вратата за е, така наречения баклаудинг, за финансиране в началото, но мощно финансиране в началото, но това е първата година, която трябва да преговаряме по бюджета и въпросът е какво очаквате, какъв ще е резултата от тази операция. И това ме навежда на втория въпрос. По отношение на съкрещенията. Намираме се в е, положение, където две неща трябва паралелно да се кретят. Хоризонта 2020, което води до отказ и отхвърляне на проекти, но също времено трябва да тласкаме и държавите членки да влезат в програмата, защото тези държави членки, които съкратиха програмите, сега, програмата сега отново се втурват в нея. Аз присъствах на едно е, заседание в един университет, където офици, офици, на официална конференция беше дигнат за, за, е, лозунг Хоризонт или 20, 2020 или смърт. Е, тоест има много въпроси, които трябва да бъдат е, е, засегнати и доста аргументи в, е, за и против е, първоначалното финансиране. Сега сътрудничество, научни изследвания, колаборативни научни изследвания. Тук вече трябва, тази идея трябва да се прокрадва пътя между баланси, съкрещения. В известен смисъл научните изследвания са заложник на бюджета, жертва на бюджета. Така че как виждате в перспектива този въпрос? Сътрудничество в научните изследвания. И третия ми въпрос е свързан с е, опростяването. Какви са очакванията ви? Имаме опростяване, окей. Okay. Но в структурно отношение съществува тенденцията да се е, делегират повече въпроси към агенциите. Това се обяснява с демографски фактори и така нататък. Перспектива какви са големите планове? Бъдещата работа какво означава, че артити ще се сива все повече и все повече външни агенции ще разпределят парите ли? Каква е структурната перспектива в бъдеще? Благодаря, госпожа Молди. Благодаря за представането и за това, че е, признавате значението на нашата комисия във връзка с 2020. Няколко въпроса свързани с подробности с упростяването. Един е свързан с финансиране на университети и разходи, отчет дейности на персонала. Вие ще решавате ли проблема с е, края на годината, е, годишните отчети или с месечните, всъщност, ежемесечните? И второ, упростяване на вътрешните разходи и възможност да се отчитат е, разходите за, при еднократни безвъзмезни помощи а не фиксиране бюджета. И второ, можете ли още нещо да кажете, да добавите към предложението от е, комисаря Молдас Европейски съвет за новаторство? Малко повече подробности в това отношение, как би излезъл един такъв съвет е, и как това е, би била връзката му с други, като например Европейската съвет за научни изследвания. И накрая бюджетирането за... Е, резултатите от бюджетирането е от, е, са от решаващо значение за това как ще движим напред е, бюджета и проблемите. И предвид сегашните цели, поставени в сегашния бюджет, понякога те са формулирани доста мъгляво и не показват как всичко това ще се впише в бюджетирането в резултат на, на, според резултатите и постиженията. Благодаря. Сега от името на ЕКР господин Ханкер, нашия заместник председател, има думата. Да, благодаря. Няколко въпроса имам. Първо, споменахте колко важно е Европейската програма да е отворена и за други страни. Въпросът ми е свързан с е, не е, страните, европейски страни, не членки на Съюза. Например, сътрудничество с Швейцария и Русия, до каква степен проблемите, които имаме с Швейцария след е, гласуването им е, по иммиграционните въпроси, до каква степен също се отнася и за Русия след въвеждане санкциите, до каква степен тези въпроси повлияват на отношенията ни с тях. И другия ми въпрос е свързан с бюрокрацията. Споменахте, че 14% се приемат, т.е. 14 от 100 групи са доволни, когато излезе решението, което означава, че 86 пък са ужасно недоволни от е, отхвърлените проекти. Много ме притеснява как това ще се отрази на научната общност, защото вероятно малко преувеличавам, но за да прокарам аргумента си, излежа нашите учени в Европа все повече се ангажират да пишат е, предложения, вместо да се занимават с фундаментални изследвания, а първоначалната цел беше точно това. И в тази връзка още един въпрос. Колко души работят в комисията, пряко и косвено, управлявайки Хоризонт 2020 и как това се отнася към бюджета и как е, се развиват това съотношение в последните, през последните програми. С други думи, режийните разходи за административните разходи порасват ли в относително изражение или се свиват? И въпросът, който задах на комисаря миналата седмица, а сега и на вас – е, убеден съм, че няма да имате отговор, но бих искал да насоча вниманието ви да работите по, да потърсите отговор е хуманитарните и социалните науки би трябвало косвено да бъдат обхванати от Хоризонт 2020 чрез идеята за вградените изследвания. Бих искал в крайна сметка да получа доказателство, някакъв вид доказателство, че това се прави моите поздравления за това книжле, което сте издали. Наистина има примери, пример на проекти, има пример на проекти, но няма такъв, където виждам вграден хуманитарен или социален проект. Това са въпросите ми. Е, не очаквам отговор от вас днес, но ако можете някой следващите стане или в писан вид да отговорите, ще съм ви благодарен. Благодаря, господин председател. Благодаря за въведението, за се думи. И от моя страна въпроси. Казахте, че а, заради големият успех на програмата и също заради намаляването на бюджета, имаме проблем с броя на записалите се. Също а, имаше едно писмо, където се казва, че а, качеството на проектите се е много високо, но въпросът ми е, а, променихте ли нещо в формулировката на самите програми, защото ако не сте го променили, може би твърде много компании и учени се искат да участват и за това. А, а също, когато а, мислим за иновации, на този етап бюджетните дискусии в другите комисии не са взели предвид, че ако ще имаме интерес към програмите и ще развиваме тази програма, трябва да има и съответното финансиране, което да следва. Та, да, до каква степен държавите членки синхронизират техните стратегии с европейските цели и правят ли стратегически избор относно собствените си програми за иновации и научно-развойна дейност? И също, не е ли време комисията да започне да търси в лицето на държавите членки и съюзници, защото смятам, че бихме могли така да получим допълнително финансиране по някои от програмите. Вторият ми въпрос за е, Хоризонт 2020, а именно, че а, трябва да, не трябва ли да се съсредоточим върху проекти на малки и средни предприятия, които са а, близки до реализацията на пазара. Много от тези малки компании стартират, оцеляват няколко години и после се разпадат, просто фалират. Не трябва ли да имаме някакви допълнителни програми, които да осигуряват финансиране точно за такива предприятия? Защото само така ще запазим а, добрите резултати. И другият ми въпрос. Считате ли, че а, университетските научно-изследователски центрове разбират по-добре нашите цели на програмата и а, отговарят по-добре на това, което комисията иска и е, съответно можем ли по някакъв начин ние да а, центрираме по-добре исканията си. Благодаря. Някои от зелените? Гуе. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия гост за присъствието програмата Хоризонт 2020 наистина има много важна роля за научно-развойната дейност, иновациите и съответно бихме могли в настоящата криза да подпомогнем малките и средни предприятия и също да насърчим новаторството. За съжаление, вместо да насърчаваме тази програма и да я подсилваме, ние непрекъснато намаляваме финансите. И сега програмата получава много по-малко, отколкото беше предвидено преди. И съответно започват да се появяват пукнатини, които са, разбира се, пущърп на обществото. Първият ми въпрос е как мислите да запълните тези празноти, които се получават в финансирането на програмата и какви мерки предлагате, за да а, решим проблемите, свързани с появата на такива празноти. Особено при малките и средни предприятия. За ноември миналата година вие ни казахте, че изучавате, разглеждате различни реформи. Например, да се упростият процедурите за достъп на малките и средни предприятия до финансиране. Една година по-късно питаме ви какви предложения сте формулирали, за да има наистина реформи. Защото днес във вашата презентация не чухме нищо подобно. И един друг въпрос. В заключение, какви мерки ще е, предприемете, по хоризонт 2020, за да си постигнем целите, които сме набелязали. Тоест връзката между научно-развойната дейност и индустрията. Защото именно тази връзка ще позволи да се създадат нови продукти, да се създаде работна заедост и да имаме тласък напред. Благодаря. Сега госпожа Капел. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря и господин генерален директор за вашата интересна презентация. Казахте ни, че Хоризонт 2020 наистина е истинска история на успех и показахте ни всъщност колко права е била нашата комисия в писмото, в което отправиха към комисаря Моедес и в което казаха, че не би трябвало средства за, от 2020 да изтичат в други и да бъдат отклонявани в други програмни линии. Сега въпросът ми към бюджета е как ще се действа в следващия период, така че Хоризонт 2020 да има достатъчно средства, да бъде подплатена с достатъчно средства. Какви стъпки ще вземете в това отношение? И втория въпрос. Казах, че една трета от научното познание в света се генерира в Европейския съюз. Това е чудесно, но трябва да се увеличава. Но какви стъпки ще предприемете вие в това отношение и по-специално в сътрудничество с съседите страни? Говорите за хората, с които трябва да установим контакти. Знаете, че много познание днес се генерира в трети страни, в САЩ, Китай, Южна Корея. Как ще действаме с тях? Това са важни теми. И трето, включване на света на предприемачеството и е, експертите в Европейския научно-изследователски съюз. С комисаря Моедес говорихме миналия път е, по този въпрос. Има ли мръдване напред и какво смятате, че ще се прави от тук нататък по този въпрос? Благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Това беше първия кръг въпросите от координаторите е, и тези, които отговарят за темата. А сега давам думата на нашия гост да отговори на забележките ви. Благодаря, уважаеми депутати, за тези въпроси. Да, беше споменат въпроса за бюджета. Ако погледнете плащанията, ще видите, че с годините а, ние увеличаваме това финансиране. И сега сме е, в е, е, ситуация, в която ние поемаме все повече ангажименти и не ни достигат близо 1 милиард, за да си ги платим. И рано или късно тези сметки трябва да бъдат платени, защото не забравяйте, че проектите по програма 7 изискват нещо като 9 милиарда за последният си е, отчетен, доклад, отчет, отчетен период. Така че рано или късно сметката ще дойде. И ние постоянно казваме на съвета, моля не ни режете финансите. Много често се, изгра... се правят точно такива ситуации от страна на съвета и е, това е голям проблем. Рано или късно ще стигнем до наистина сериозен проблем защото а, структурните фондове а, също закъсняват с плащанията и ще видим, че за 2017-2018 ще има също нужда от повече пари за плащанията по структурните фондове, както и при нас. И това всичко ще дойде в един момент. И по многогодишната финансова рамка комисията защитаваше своята позиция и имаше предложение за префинансиране на, на многогодишната финансова рамка, но ако погледнем се пак през изминалите години, индивидуалните развойни програми, финансирането, например научният съвет, те са сравнително малко. Основният бизнес, така да се каже, по който ние работим, е, са големи колективи е, на, на учени. И въпросът относно упростяването на процедурите. Ние сме в управлението на програми а, и сме го направили максимално ефикасно, най-вече благодарение на изпълнителните агенции. А, Идеята е да се сръточаваме в комисията по програмирането, а пък изпълнителните агенции да се занимават с отчетността и с плащанията. Това е много ефикасна процедура и води до намаляване на разходите. И разходите за една такава агенция са не повече от 3% от общия бюджет, Смятам едновременно с това, че а, имаме много голяма гъвкавост, експертен съвет и а, повечето от парите наистина отиват за научно-развойна дейност, а не за менеджмент. И смятам, че а, това е а, много по-добро решение, отколкото имахме преди. И комисарят Левандовски беше също го беше казал. Какви пари са изхарчени от бюджета за научно-развойна дейност? И става ясно, че през изминалите години винаги 100% от бюджета, който е даден за научно-развойна дейност, е освоен. И госпожа Муди попита за а, пълните разходи за отчетността ние решихме, че в контекста на опростяването трябва да имаме такива пълни разходи. Не всеки беше, до, беше доволен, но имахме нужда от радикално опростяване. И съответно голям брой британски и ирландски университети също не бяха особено очаровани, но мога да ви кажа, че повечето от проблемите, свързани с аудитирането и финансовия контрол, бяха с тези университети, които имаха пълно покриване на разходите. Защото никъде не се водеше дебат какво може да бъде в косвените разходи. Това не беше решение, което се хареса, но доведе до радикално упростяване и също се намалиха а, грешките. Защото тук сега говорим за ефикасност на програмите, за аспекти на иновацията а пък след няколко седмици ще видя госпожа Гресле и е, от бюджетната комисия и тя ще ми зададе съвсем други въпроси за бюджета. И мога да ви кажа, че колкото по-малко грешки се правят, е, толкова по-малко корекции ще има нужда да се правят и ще имаме повече средства, които да използваме на време. И вярно е, че е, комисарят каза, че имаме великолепен научен съвет за иновациите. Защо нямаме такъв за стартиращите малки и средни предприятия? Скоро ще изготвим един документ в това отношение и ще ви го представим в началото на следващата година. Относно финансирането спрямо резултатите. Има един семинар, който е организиран, който ще бъде организиран съвсем скоро, но трябва да внимаваме, защото много често, когато се осъществява някаква научна развойна дейност, липсът на резултат също е резултат. А, например, ако смятате, че вървите на някъде в а, една, едно медицинско изследване, веднъж разбирате, че всъщност това до никъде няма да стигне, това също е резултат. А, и за това нека да не се опитваме да упростяваме там, където а, не винаги това е възможно по стандартния начин. Т.е. да не искаме резултат там, където може и да няма такъв. А, господин Ханко, говорихте за а, Швейцария и за други държави. А, след референдума Швейцария участва частично по Хоризонт 2020 участва в ИТЕР и в други мерки, но, но като цяло не участва в другите програми. Тоест, наистина имаме намаляване на финансирането страна на Швейцария. А пък Русия в момента а, нещата са застой. И справо казахте, че учените трябва не да пишат предложения, а да си водят научно-развойната дейност. Да. И за това ние имаме кандидатстване на две степени. Първо, 10 страници предложения и само тези, които са подбрани до вторият етап, те ще а, правят подробен доклад. Защото няма смисъл да се прави подробно предложение още на първият етап, като си има предвид, че само 10 или 12 примерно предложения ще стигнат до втори. Много хора ни казват, погледнете се на щати, те са добър пример. Резултатите показват, че учените отделят средно 42% от времето си за докладване за това какво финансиране са получили, как са го използвали. Така че Съединените щати не са най-добрия пример за научно-развойна дейност. Говорихте за броят на персонала. Аз вече казах, че разходите за една такава изпълнителна агенция са много ниски, около 3%. И също има и много други подобни организми, мога да кажа, че ние сме много конкурентоспособни. Ние решихме също да няма вече посветени програми по Хоризонт 2020 и а, а, в социалните науки и причината за това е, че социалните науки трябва да бъдат включени в другите. Случаите с Алцхаймер или с деменция, те не са само болести, те са и социални заболявания, защото са свързани с други социални разходи и за това трябва да се свържат така. И дали сме имали успех с тези първи промени? Частично. Все още има какво да се слее и как да се прегрупират, примерно, естествените науки с инженерството и други. Но въпросът е, че така или иначе се дават милиони евро, над 300 милиона за социалните науки, които са свързани с други. И е, това свързване обаче не е лесно. Продължаваме да работим по него. Господин Дебакер, прави сте, тъй като в момента а, ние даваме по-отворени предложения, с това получаваме толкова много а, кандидатури. Но ние искаме да видим какъв тип а, изследвания ще искаме да правим за в бъдеще, да видим какви решения ще получаваме и ще търсим. И затова ние описваме едно предизвикателство и а, казваме на научната общност, дайте ни най-инновативното решение – да, хубаво, но това не ни помага да намалим броя на предложенията. Споменахте също една друга важна тема, а именно съчетаването с националните програми. Случаи като изследванията за е, деменция, Алцхаймер, хранителната криза или пък е, енергийните ресурси. Това са, те вече са синхронизирани с националните. Това се нарича съвместно програмиране. И до края на годината ще има едно е, събитие в Лунс, където ще се разисква точно тези съвместни програми, защото смятам, че това е една от основните стъпки, която можем да направим, за да е, намалим фрагментирането. Това не означава специализиране, коя държава какво ще прави, а просто да обединим сили. Споменахте също и въпрос, свързан с стойността на дълга и да не става нужда само да се изисква от компаниите резултати. Също тук мисля, че имаме голямата, голямата разлика от предишната рамкова програма към Хоризонт 2020 вече имаме по-добра концепция. Трансфер на дейности и други. Така че ние не просто генерираме познание, така както беше преди, ние позволяваме и трансфера му, разширяването му. Това е нещо много важно за малките предприятия. Опростяването е а, текущ процес, продължаваме. И госпожо Капел, с право казахте, че зад бюджетните въпроси, за които аз вече говорих, е важно да стигнем до трети държави, да подсилим сътрудничество с Австралия, с Бразилия, с САЩ. И както ясно го казах, Хоризонт 2020 трябва да бъде най-отворената програма в света. И аз правя всичко възможно да привлека тези блестящи умове в Китай, в Съединените щати и така нататък, да дойдат при нас. Защото, например, в Съединените щати сме започнали програма, наречена Дестинация Европа. Тоест, идеята ни е да ги привлечем към нас и да кажем, че ето имаме най-добрите програми за научно-развойна дейност и организации и да им покажем, че всичко може да работи добре на практика. Благодаря.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 че Хоризонт 2020, когато бе създадена, имаше и една друга цел да се разшири и да обхване и различни региони, които са в по-неблагоприятно положение. От полска гледна точка това означаваше обаче все още за Польша съществува една пропаст между нови и стари държави членки и за съжаление тази, тази дистанция се увеличава. Старите държави 17 000, новите 30, т.е. става дума, целият проект е за 8, е на стойност 8 милиарда, евро за новите 270 милиарда са отделени, останалите за... Тоест, както виждате, дистанцията все още е огромна между нови и стари държави членки. Нашият съответен министр писа на Европейската комисия писмо, в което излага проблема по начин, по който обещетяването на вложителите, е, предложените проекти от новите държави членки да бъде благоприятствано допълнително. Търси ли се решение за това, този проблем и какво се прави в това отношение? Благодаря. Госпожа Грифин. Uh, uh благодаря ви, господин Питър. Благодаря ви за описанието на нещата, както и за оценката, която дадохте. Това беше съвместна битка на всички комисии на Европейския парламент. Всички се борихме за Хоризонт 2020 и аз смятам, че трябва да продължим да работим не ин соло, а заедно. Хоризонт 2020 има отражение върху цялата научна и развойна дейност, без значение в коя политика се намира тя. с комисара Кречо и Моедас обсъдихме следното. Хоризонт 2020 трябва да бъде приведен в съответствие с потенциалните национални програми. Понякога държавите имат някои е, трудности. Това се отнася специално за английските региони, тъй като структурните реформи се разпределят на национално, а не на регионално равнище. От тук и програмирането става по-трудно. Получих отговор от господин Моедас и все още чакам отговор от Корина Кречо, но да внимаваме за следното – Обстоятелствата в различните държави членки са различни. Относно казаното от колегите за защитата на основната научна и развойна дейност, която все още не е била комерциализирана, мога да ви дам два примера от северо-западна Англия, мой избирателен регион в Манчестър. Там се правят изследвания, за да се изолират клетките, което може да доведе до откриване на вакцина срещу ебола. Това е дългосрочна научна и развойна дейност с огромни последствия. Въпросът ми в този ред на мисли е следният. Баланса на а, равенството на половете по отношение на а, предприемачеството. Все още има неравенство между половете. Това е неприемливо. Какви са конкретните действия, които ще предприемем, за да може да решим този проблем? Благодаря. Господин Ройл е следващия. И аз благодаря. Колегата спомена, че в началото, когато обсъждахме Хоризонт 2020, ние мислихме за това какво може да се направи и за регионите. Не толкова, как бихме могли да, да ги въвлечем и тях в научните изследвания. И там вече говорихме за този проект за тиминг – Разбира се, комисията не го не беше особено ентусиазирана от този проект, но в проектите до сега се включват много бизнес планове, но въпросовете ми са два. Защо толкова бавно върви това и защо регионите не участват защо те не са достатъчно въвлечени за неща, които биха могли значително да се опростят, това не е направено за тях. Направихме го с политическото обещание, че това ще е приноса към регионите, които трябва да наваксат, които са по-изостанали. Това не функционира, даже има допълнителни проблеми за тях. Благодаря, господин Рубик. Äh, благодаря, господин председател. И аз благодаря и на комисията и на комисаря Моедес най-сърдечно миналата седмица за проведената среща. Господин Бусек беше там и говорихме за така наречените партньорски схеми и за по-тесния е, контекст, в който се опитахме да поставим научните изследвания Ясно е, че тази програма има и политически предпоставки, за да бъде тя да принесе към научните изследвания като цяло. Благодаря за това, че тази, този разговор се проведе много успешно. Вчора, инструмента малките и средни предприятия. Тук също голям успех е постигнат, но е необходимо да се мобилизират повече средства. Въпросът ми е, когато се договаря и бюджета за 16 в комисията при бюджета, как бихме могли да действаме, за да изградим по-добре този инструмент и да не допуснем отрицателно влияние е, в резултат на конкуренцията с FC. Е, Един актуален въпрос също така. Какво смятате за нашите научни програми? във връзка с 2020, където а, програми, в които бихме могли да поставим ударението върху миграционната политика и мигрантите, къде бихме могли да бъдем по-активни, Може би сред мигрантите има много хора, които са високо квалифицирани. Мисли ли се по този въпрос? Дали не бихме могли максимално бързо да интегрираме подобни хора в, сред нас? Може би би трябвало учени, ако има такива от тези държави, да се ангажират, да бъдат приканени и заинтеригувани. Мисля, че това е нещо, което би могло да бъде от полза за всички. Господин Шафхаузе, благодаря. Euh, Господин директор, две неща бих искал да кажа. Вие 20 години сте работили в групи за високите технологии. И сега виждаме, че във вашата програма не се предвижда нищо, за да останат водещите фигури в еврозоната. Имам предвид две предприятия, които са от Елзас. Аз самия съм работил в администрацията на Елзас – и да, действително, доста време е мина от тогава. Елстом и Алкател имам предвид. Мога да докажа, че има нелоялна конкуренция срещу тези две предприятия. За Алкател всички знаем. Знаете как беше подготвена цялата работа. Аз също разполагам с вътрешна информация. Може да се допитате и до бившите отговорни лица и а, ние се простихме с дружества, които бяха лидери в техния сектор. Простихме се с тях, а, за да деструктурираме изцяло на европейско равнище закупения сектор. Фалка, за Алкател това ще се случи във всеки един момент. Да питам защо във вашата програма не се предвижда нищо, за да се запазят, да се закрилят водещите предприятия в това отношение. Тези, които вече са лидери в тази сфера. Трябва да ги предпазим, а не да а, създаваме нови лидери. Това е първият ми въпрос. Втория е свързан с научната и развойна дейност. В научната и развойна дейност има теория от една страна и практика. 2,3 милиарда са за теорията. Теоретичната част във връзка с въвеждането на рисковия капитал, капитал извинете, и въвеждането на новите технологии. Аз от своя страна смятам, че трябва да се увеличат предвидените средства. Ако оставите всичко на банките, няма да получите никакъв резултат, казвам ви го от опит. А от техническа гледна точка трябва да играем на бизнес ангели. Ние трябва да направим така, че тези, които разполагат с индустриален опит, да бъдат приобщени, да бъдат в допълнение към националните партии, които се възползват от бизнес ангелите. Не трябва да се дават 100 милиона за някакви физически лица, а за някакви конкретни групи, а именно това направихме във Франция. Така че изключително е важно да помислите върху този момент. Извинявам се, господин председател, че говоря толкова дълго. А, търговската научна и развойна дейност. Вие изтъквате на преден план в това отношение, ако правилно съм разбрал. Някои важни елементи. Аз обаче не разбрах. Нуждам се от европейска програма или дадено предприятие от една държава в крайна сметка може да се възползва от вашите програми, като разработва своята програма. Пример. Много дълго ли говоря? Едно изречение имате право да кажете, още казва председателят когато правим програми, в които са приобщени 3 или 4 дружества, не се получават същите резултати, като в програми, които се разработват от едно дружество. Имаме пример за такъв проект, който включва две държави. Много по-скъпо ще ни струва обаче да приобщим две култури, две държави и със сигурност ефективността ще бъде много по-малка. Извинявам се, господин председател, че говорих толкова дълго. Госпожа Лопес сега има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин генералния директор за уводните му думи. Най-напред бих искал да кажа, че е жалко, че продължава да се съкръщават средства в Хоризонт 2020. Научната и развойната дейност и новаторството са изключително важни. Е, това е мнението на Европейския парламент. Много е рано да преразглеждаме приоритетите си и постигането на фиксираните цели в рамките на Хоризонт 2020 на този етап. Трябва да се даде приоритет на университетите и на академичните среди. Трябва да се разработи политика на сближаване между тези учреждения за да не се стигне до там новите технологии да се съсредоточат само в определени региони. По този начин ще създадем и нови работни места и научните учреждения няма, ще бъдат автономни от големите групи, които сега са в монополно положение. Необходимо е да се очертаете политически приоритети за освояването на средствата, като бъдат отразени аспектите свързани с околната среда и човешкото здраве. не всички учени имат добри условия за работа в различните държави членки и това не трябва да забравяме. Ако позволите, бих искал да добавя един кратък въпрос. Аз съм последният оратор в списъка. Какво е вашето мнение за Европейския институт за новаторство и технологии? То е в ресора на няколко комисара. И какво е мнението ви за останалата част от нощната развойна дейност, разписани в Хоризонт 2020? Тъй като вие сте шефа, ще започна с отговор на вашия въпрос. Ние си сътрудничим с колегите в комисията. Знаем, че института е създаден извън Хоризонт 2020 и затова се срещаме с колегите почти всеки месец за да обсъдим напредъка на проекта, за да разберем как научната среда се справя с предизвикателствата. Смятаме също така какво бихме могли да направим, за да се отрази това в нашите финансови инструменти. Така че както на равнище генерални директори, така и на равнище комисари се работи в тясно сътрудничество. На другите въпроси госпожа Бражинска упомена разликата между новите и старите държави членки 2013-2015 година. В момента не виждам причина а, да се панирам, защото състоянието в момента не е по-лошо от а, седма рамкова програма. Степента на участие има а, съвсем различно значение. Ако погледнете на къде се насочват средствата, ще видите, разбира се, че големите държави, Обединеното кралство, Франция, а, вземат най-много средства. Но ако вземете предвид разходите на национално равнище, ще видите, че положението е съвсем различно. Или с други думи, ако една държава харчи 0,1% от националния си бюджет за научна и развойна дейност, не е изненадващо, че тази държава не може да участва добре в Хоризонт 2020, защото няма научна основа. Така че трябва внимателно да гледаме данните и да ги тълкуваме. Вие сложихте началото на програмата Teaming по време на кипърското председателство. Много добре си спомням. Вие създадохте тази програма и това беше един от най-обещаващите инструменти, с които разполагахме. Господин Реул също спомена тази програма. Вие заявихте, че сте с впечатлението, че Европейската комисия като че ли не я подкрепя изцяло. Вижте, наистина изцяло я подкрепяме. Уверявам ви, на две срещи съм бил, организирани от полския министр, на които трябваше да се разглежда напредъка по програмата Тиминг. Защото тази програма е много добра, пред, ни дава добра представа за работата на структурните фондове и Хоризонт 2020 заедно. Тук програмата Teaming засяга много и различни центрове в Польша, включително и в България. И по този начин се създават и нови институции. Като Хоризонт 2020 ще финансира стартовата база на тези институции. Това показва, че регионите също трябва да инвестират. Регионите поемат своите ангажименти и чрез структурните фондове трябва да инвестират, за да се стигне до промяна. Националните е, правителства в ЕС-13 са изключително сериозни. В много държави се казва, това са реформите, от които имаме нужда. подкрепете този проект и ние също ще го подкрепим финансово. Ако може да се включите на една от следващите ни срещи, които ще проведем на високо равнище, за да обсъдим напредъка, ще е, видите, че всички е, гледат с голям ентусиазъм на начина по който се управляват проектите в момента е, и комисията подкрепя тази програма. Вие споменахте също така възнаграждението, заплатата. В момента се води дискусия с с 13 за възнагражденията. Тази е, седмица, след като получихме писмо от е, държавите на тези 13 държави, ще помислим дали не бихме могли да предложим различно възнаграждение или по-високо възнаграждение на хората от ЕС-13, което би било голяма промяна на нашата работна програма. Защото ние базираме цялата система на финансиране на националните отчетни стандарти. Той ще се въведе различно заплащане. Идеята е да има някаква единна цена и това е предложението, което получихме. Ще го обсъдим. Но ако тръгнем в тази посока, това би означавало да се преразгледа правилника за участие, което означава, че и Европейския парламент ще трябва да се включи, защото това ще стане по смисъл на обикновената законодателна процедура. Госпожа Грифин, да, действително, когато говорим за сближаването и привеждането в съответствие на националните проекти с спецификата на съответната държава, сте напълно права. Напълно права сте и когато казвате, че нито една държава или нито един регион а, не е отличник в дадена сфера. Важно е това, което този регион прави добре, да бъде споделено с другите. Дадохте пример с Манчестър. Там се занимавате с основната научна дейност и мога само да се съглася с вас. Много от научните пробиви в историята са дошли на базата на основната наука имаме изключително бързи коне и нямаш, благодарение на по-бързите коне се стигна до създаването и на автомобила. Познавам много добре проекта Грефин, както и много други проекти в тази област и за това желаем да работим заедно с СЕРН. Знаете какви са постиженията в областта на раковите заболявания на СЕРН, както и много други от успехите му. Така че всички високо ценим научните постижения в Европа. Неравенството на половите половете. Това е приоритет както на мен, така и на другите комисари. Зададохме си целта от 40% за управителните съвети. Първоначално дори мислихме да си зададем още по-висока цел 50%. 50 на 50. Това означава, че ако имаме някакви клинични изпитвания, например, винаги е, трябва да включим както мъж, така и жена. Ако обаче има изпитвания в автомобилната индустрия, също не трябва да включваме само мъже, но трябва да приобщаваме и жените. Гледаме да има винаги представители на двата пола в проектите. Казаното от господин Реу за тиминга, както вече казах, заповядайте на следващата ни среща, след като толкова държите на този момент. Господин Рубик, Голяма роля изиграхте към преобщаването на МСП. Попитахте дали се нуждаем от повече финансиране. Еми, аз не съм тук, за да искам по-голямо финансиране. А, мисля, че цифрите и фактите сами говорят за себе си. Да, доста фрустриращо е да не можем да финансираме определени проекти, а още по-фрустриращо е за тези, които подават молба, защото имат брилянтни идеи. Какво бихме могли да направим чрез Хоризонт 2020 и Генерална дирекция научния развой на дейност, за да помогнем на въпроса с бежанците? Ще бъда кратък, господин председател. Имам един документ, който ще споделим с вас ще се опитаме максимално бързо да приобщим тези хора в университетите, в академичните среди и така нататък. Госпожа, господин Шафхаузен спомена примера с Алкател. Хоризонт 2020 не е инструмент на индустриалната политика. Това е програма за научния развой на дейност и новаторство. Смятам, че ако това беше програма в областта на индустриалната политика, щяхме да се насочим към лидерите и щяхме да ги оставим те да говорят. Тук обаче възприехме по-различен подход – това не е програма от индустриалната политика а, и не казваме това са предприятията, които ще бъдат печеливши, дайте да инвестираме в тях. Не казвам, разбира се, че не трябва да вземем предвид лидерите, но просто не е това философията на настоящата политика. Да, трябва да има повече инвестиции, е, бизнес ангелите, Споменахте също така и факта, че много единични предприятия не могат да се възползват от тази програма. Това е идеята и на Европейският съвет за научна и развойна дейност да подпомогне на създадените предприятия и това ще обсъдим и на следващите ни заседания. Госпожа Лопес, последователността между структурните фондове и Хоризонт 2020. Права сте, работните условия също са приоритет за нас. Разработили сме и графика за учените и с удоволствие забелязваме, че много от академичните учреждения подписаха тази харта, извинете, и се съгласиха да спазват нейните изисквания. Мисля, че отговорих. Да, господин директор, виждате, че закъсняхме с 20 на минути. Дискусията беше изключително важна и задълбочена. Много ви благодаря, господин генерален директор, за това, че бяхте с нас и отговорихте на въпросите. Благодаря. Let's go to the point number, number five. Сега да отидем на пета точка. Координация и, конвер... и конвергенция за в данъчната политика, корпоративната данъчна политика в Европейския съюз. Нашия докладчик, ако обича да представи проекто становището си за най-много 5 минути, защото сме много назад. 27 минути сме изостанали по, от е, графика. Господин колега Салини, ако обичате, вземете, вземете си мястото на трибуната. Благодаря, господин председател. Моето становище е така изградено, че да не засяга въпроса за данъчната е, конкуренция между фирми предимно, е, за да не се използва тя за партийни боричкания. Тоест, идеята ми е Европейския съюз, в който данъчните системи се сближават. Аз съм италианец, нашите данъци са много по-високи, отколкото в останалата част на Европа, например. Основните е, въпроси в тази тема са въпросите за прозрачността. И това е. Аз всъщност съм съставил едно становище, което има за цел да се избегне прехвърлянето, не, укриването на данъци или общо непрозрачност, което има много вреден ефект върху економиките ни. Целта е да се засили прозрачността, видимостта на данъчните системи в много държави членки, за да не се не обесърчават неевропейски инвеститори да инвестират в Европейски съюз. Данъчната конкуренция може да бъде, ако разбира се е придружена с достатъчно прозрачност, може да бъде едно средство за развитие. Както е, вече казах, е, нашите компании обикновено действат в повече от една страна и ние би трябвало да им помагаме в това отношение, а не да им създаваме осложнения. Два момента ще засегна. В пети параграф Накратко споменавам основния въпрос за достоверно данъчно облагане, т.е. системата за корпоративната обща данъчна основа ще започне да действа, също време обаче държавите членки би трябвало да си взаимодействат. Така че да могат данъци дължими в една да се плащат и в други т.е. данъчните администрации трябва да могат да са в състояние бързо и прозрачно да общуват и да си обменят информация. В параграф 6 вече съвсем конкретно казвам, възоснова на успешен опит, имаме много такива успешни примери в Италия, но вероятно и другаде, ние предлагаме ако се съсредоточите върху критичните, съсредоточите върху критичните сфери, там където има действително нужда, в случая става дума за три такива области, където данъчни облегчения или кредити могат да се осигуряват при е, много стриктен надзор, разбира се, което предполага и канали на координация от страна на комисията. Ние сме за това. Идеята е да се подпомогнат такива области, за подпомагане на определен отрасъл, например. Това е текста накратко. Надявам се повече време да имаме да говорим по отделни конкретни въпроси. Благодаря ви, колега, за вашите бележки и въвеждането на тази толкова важна тема корпоративна данъчна политика в Европейския съюз, координация, прозрачност и сближаване на данъчните системи. Сега докладчите в сянка. Господин Йенс Гайер от е, Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Имаме няколко неща, по които сме се разбрали с е, докладчика, но има и различия. Станови, на становището, член, е, на становището, становището липсват някои ясни формулировки нещо, което предложиха от нашата комисия, а именно е, автонам, ав, ав, е, автоматичния, необходимостта от автоматичния обмен на информация, нещо, което парламента изисква. В други отношения съвета е приел предложенията на е, парламента. Големи предприятия, крупни предприятия, които когато се констатира много е, агресивна стратегия на неплащане на данъци, например, е, с подпомагани от е, консултанти по данъчно облагане, обикновено води до това, че тези предприятия не това, това могат да си позволят крупните предприятия, но малките и средните не могат да си позволят лукса да плащат на данъчни съветници, за да им е, подскажат как да заобиколят е, по законен начин плащането на данъци или да ги сведат до минимум. В това отношение прозрачността наистина е решаващ фактор и би трябвало много интензивно да се докладва за всяка отделна държава, и ми се иска в становището да добавим още нещо. При цифровизацията, как може да се използва цифровизацията, за да не се минират националните данъчни системи. Колкото до шеста точка, аз мисля съвсем различно от това, което каза докладчика. Рядко виждам доклад, в който така безпелационно се говори за данъчен, данъчна вакансия, за данъчни облегчения. В момента ние се опитваме да запушим дупки в данъчното облагане в Европейския съюз, опитваме се да възприемем някои преимущества в международен план, за да и да отстраним недостатъците на нашите собствени данъчни системи. И именно този момент да се да се пледира за това е, Европейската комисия да подпомага, насърчава и е, да надзирава над е, данъчни облегчения. Мисля, че това е неуместно. Напротив, политиката трябва да е точно в обратна посока. По-малко данъчни убежища, по-малко възможности за избягване и неплащане на данъци. Защото възприемането на тази точка е за нашата група, политическа група червената линия. Защото ако отпадне тази точка, ние определено ще гласуваме против становището като група. Благодаря. от името на зелените. Lamento no haber podido escuchar la intervención del señor Salini. Estaba en la Comisión de Cultura en otro. Извинявам се, че не чух представането на господин Селини и бях в Комисията по културни въпроси, но колкото до това становище и този доклад, Имаме много общи интереси и политики. Имаме доклада на ИКОН, на економическата комисия, данъчната комисия също работи по тази тема, т.е. имаме много базисна информация и би трябвало да обхванем всички тези въпроси, отнасящи се до многонационалните, свързани с укриване на данъци, изнасяне на печалби, недеклариране на печалби, манипулиране на данъците. Много работа се върши в парламента в това отношение и остава да се свърши много. Мисля, че все пак имаме добра база за добри резултати. Ин, индустрията, научните изследвания, телекомуникациите имат е, много тясно отношение и пряко отношение към този въпрос. Конкуренцията е решаваща в това отношение е също така. Ето защо смятам, че от една точка на индустрията трябва да избягаме данъчния дампинг, защото това ще се отрази, разбира се, и на големите компании, но много по-тежко на дребните, на малките фирми в Европейския съюз, които функционира по съвсем друг начин. Така че трудно може да се намери тук общия знаменател, защото малките фирми нямат същия достъп до пазарите, до същите, не разполагат същите инструменти, същия достъп до консултанти. В никакъв случай нямат същите преимущества, от които, на които се радват големите компании. И далеч сме още от равнопоставеност между едните и другите, а би трябвало да мислим по този въпрос. Говорим за корпоративен данък и хармонизираното в Испания. В момента той е 5-6% и го плащат предимно големите дружества. Трябва да направим така, че новаторската, реалната економика не страда от финансовата економика. Трябва да има много по-добър баланс от, е, между отраслите, където се генерира печалбата и там, където тя се ползва. Акционерство, облигации, инвестиции, всичко това влиза в темата, как да се структурира собствеността, как се гарантира редовното плащане на данъци от големите дружества, а не различните преимущества, които от които те се ползват поради възможности за преструктуриране, прехвърляне и така нататък. Би трябвало да помислим и за патентир, патентите в този контекст. Енерги, ефективността на кръговата економика също. Наистина, корпоративната, обща корпоративна данъчна база трябва да има три определения. Не само обща корпоративна, но и но и консолидирана. Трябва да е третото, да. като съответно държавите членки се ангажират, както каза председателя Юнкер миналата седмица, проф, печалбите трябва да се облагат там, където се получават. Трябва да има някаква една обща регуляторна система, която не е пълна с противоречия, конфликтни текстове и празноти. Една последователна и стройна система, която да ни даде възможност да имаме фискално стимулиране там, където е необходимо, а не някаква случайна безданъчна зона, която може да се използва и да бъде път и начин за провеждане на всякакъв друг незаконни финансови операции. Благодаря госпожа Калас от АЛДЕ. Благодаря, извинявам се, че закъснях. Благодаря за доклада по проекто становището. Първо, най-важното е данъчната система да е простичка. Ние в Естония нямаме данъчни съветници, те просто няма работа за тях, защото системата е толкова простичка, че никой не опира до техните услуги. И мисля, че в това становище, в точка 6, където се говори за въвеждането на нови програми за временни е, безданъчни зони, това са пак въвеждаме системата на изключенията, което не е добре. Защото ако има Всъщност, ако има изключения, това дава възможност да се оптимизира данъците, да си намериш най-добрите адвокати, които да те посъветват как да отговориш е, на условията за такова освобождаване от данъци. Така че отново това са начини да се заобикаля плащането на данъци и не всеки да плати съответния полагащия му седял. Това е, е отново проблема са големите дружества. Възможността да се намерят най-добрите адвокати, най-добрите консултанти, които да те научат как да си оптимизираш плащането на данъците малките компании не могат да се възползват от тази възможност и а, всъщност, крайна сметка, целта каква е? Да се плащат данъци. Благодаря за това предложение за упростяване. Госпожа Капел от ЕНЕФ. Благодаря. Няколко думи по този доклад тъй като съм член на комисията ИКОН и е, съм, е, наистина много ме е занимава въпроса за автоматичен обмен на информация. Този доклад е, е успешен. Аз подкрепям господин Селини в повечето тези си, които е, са поставени, колкото по принцип е, имам положително отношение към постановката, свързана с общата консолидирана данъчна база. Аз обаче съм за данъчна конкуренция, но не разбира се по отношение на общата единната е, корпоративна консолидирана данъчна основа. Четвърта и пета точка за защита на данните и автоматичния обмен на информация, те са много важни и автоматичния обмен на информация е въпрос, който ни занимава вече от години. През октомври на съвета ще се разглежда този въпрос. Доклада е на верния път но според мен трябва да има един централен регистр към комисията, където всичките тези предварителни данни и становища да бъдат регистрирани. И разбира се, отделните фирми да имат достъп до този регистр. Общо заето тези три сфери, тези три елемента трябва да бъдат обединени. Конкуренцията, е, данъците, това, което Ферера е, той е, докладва и последователността и взаимовръзката между тези три елемента са решаващи. В противен случай ще се влуши качеството на този доклад. Наистина трябва да гласуваме, за да се постигне един балансиран доклад. Благодаря за вашите забележки. А сега госпожа Лопес Бермео. Извинявайте, че промених реда. Сега вие от името на Гое. Няма проблеми, господин председател. Благодаря за дадената дума. Благодаря на докладчика. Наистина важно е да имаме а, едно, една координация на данъка върху фирмения данък. Това е за а, да се избегне данъчния дъмпинг, който вече съществува. Имаме нужда от една хармонизация, а, за да престане да се оказва натиск върху заплатите в някои държави там, където има тежко данъчно облагане. Е, акционерите непрекъснато искат дивиденти и искат съответно предприятията да се установяват там, където има ниски данъци, е, за да се улеснят по този начин на обществените инвестиции. Е, следователно, много важно е да се промени този модел на производство. Трябва да се подсилят заедостта и технологиите в някои региони и е също много важно да работим в тази насока. Имаме генерална дирекция конкуренция и а, тя нещо доста време от, и проучва темата, докато всъщност основните проблеми дори не са разгледани от комисията. Мисля, че не трябва да оставяме втора история LuxLeaks. Също не би трябвало да създаваме региони а, освободени от данъци. Това за нас е недопустимо. Трябва просто да а, стигнем до едно данъчно хармонизиране. Благодаря. Е. Аз също благо... поздравявам колегата Салини. Въпросът опира до създаването на нови работни места в Европа и то добре платени. Тук опираме до битката между данъчното облагане и печалбите, които оставят е, в предприятията след плащане на данъци, за да инвестират в научни изследвания. Така че в една трудна економическа ситуация винаги е добре, когато се дава възможност на предприятията да инвестират в е, разкриване работни места, експанзия, научни изследвания, т.е. да имат добри приходи. Така че важно е да мислим преди всичко това, за това, което в крайна сметка ще се генерира като печалба и в крайна сметка ще бъде е, разпределено. Разбира се, националните кон, концерни, мултинационалните е, предприятия оптимизират е, плащането на данъци, а малките и средни предприятия плащат, всъщност поемат 80% от данъците, просто защото не могат да си позволят да плащат на съветници за избягване. Но целта би трябвало да бъде в крайна сметка тези, които печелят повече, бъдеще да плащат повече, а не обратното. И мисля, че трябва да внимаваме там, където безработицата е най-голяма, да помислим много радикално за това, как бихме могли да е, улесним живота им, като им дадем, например, на начинаещите предприятия три годишна данъчна вакансия, докато се стъпят на краката. Разбира се, тук нещата опират и до конкурентно способността. Ако една фирма е конкурентна и може добре да инвестира, тя може да създава добри работни места и разбира се след това да плаща данъците, които се очаква от нея. В този смисъл мисля, че колегата Селини е свършил, свършил много добра работа, която ще помогне и на Европа да се позиционира по нов начин в тази област. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия, Генерална дирекция такси, господин Илиш. Заповядайте. Thank you very much to allow me... Благодаря. Е, благодаря, че ми давате думата. Първо, благодаря за положителния подход, особено точката 1 до 3. Напълно сме, сте съгласни, виждам, с нашата а, политика. Искам да кажа, че вече обявен плана за действие. Той ще приложи корпоративната данъчна основа да стане задължителна за всички. И това ще бъде а, разбира се, и за а, мултинационалните компании. По точката защита на данните а, на съвета Екофин през октомври, надяваме се, министрите на финансите най-вече ще се споразумеят най-накрая по най-добрия подход, как това да стане и как а, да се а, регистрират данните и те как да бъдат защитени. Относно данъчните кредити, вашия подход, вашата идея е много сходна с това, което е включено в препоръката ни от 2009 за подобряване на ситуацията, как данъчните кредити могат да бъдат отпускани по-бързо и лесно. Така че ние приветстваме а, казаното от господин Селини. По точка 6. А, тук бих бил по-предпазлив, защото а, малко навлизаме в терена на колегите от Генерална дирекция а, конкурентоспособност. знаете, че има национални държавни помощи. Знаете, примерно Мадейра а, има напълно различно данъчно облагане спрямо а, континенталната част на Португалия. Това са национални решения. Това е което искам да кажа на този етап. Благодаря. Thank you. Благодаря. Благодаря на представителя на Европейската комисия за вашите забележки. И сега се връщам пак към докладчика, защото, скъпи колеги, нямаше пълно споразумение, пълно приемане на вашето, на вашето предложение. Така че искам да чуем последните ви забележки днес. Благодаря, колеги забелязах, че като че ли всички бяха за това становище. В доклада поставих различни предизвикателства. Добре е от време на време да си поставяме такива предизвикателства и да а, а, зачекваме щекотливи въпроси. По този начин няма да скучаем. И ще е добре да се опитаме да ги решим. Също връщам се на тези зони, освободени от данъци. Според мен, отличен опит, бих казал, че това всъщност е зона, която е пълната противоположност на данъчните обежища. Какво установяваме в Европа и в Италия по-специално? Тези свободни зони а, се изграждат там, където има малки предприятия в криза. Това позволява на пазара да подпомогне тези предприятия и това е инструмент, който се контролира от държавата. Не казвам, че е, този тип зони трябва да се превърне в масово правило. Напротив, това е инструмент за равенство, за да могат специфичните ситуации да се третират специфично. Нали това е равенството? Когато имаме различни ситуации, трябва да имаме политическата възможност да вземем предвид този специфичен аспект. Иначе тази система за данъчна конкуренция, която е много добре експлуатирана от големите фирми, до никъде няма да ни доведе. Най-слабите винаги ще отпадат от а, съревнованието. И съм съгласен с колегата Гогуе, който казва, че този доклад трябва да помага тези, които не могат да си позволят лукса на данъчния туризъм, както някои други. А, или пък не могат да си позволят да плащат на консултанти. Аз съм син на малък предприемач, така че тази тема ме вълнува отблизо. И до 1 октомври имаме, разполагаме с време, за да уточним съдържанието. Благодаря ви за вашия принос е, и също е, ще се отбележа е, вашите предложения за изменения. Крайният срок за измененията 12 октомври. 12 часа на обяд. 4 минути пауза. Защото трябва да почнем точно в 5 часа. 4 минути почивка. Sorry, I was slightly too long. Ага, извинявайте, малко закъснях, защото се изгубих в парламента. И на, на всеки може да се случи. Сега, нека да привесвам господин Петро Соломелис, ръководител на ФНО в Генерална дирекция търговия за достъпа до пазара. Нека да чуем Европейската комисия относно ТТИП. Сигурно знаете, че сме на 10-я кръг от преговорите. Последния кръг се проведе в Брюксел 13-17 ли? И е много важно, че през юни лидерите на, на Г7, включително и Обама, и Юнкер, и е, Туск, дадоха ясна, е, яс, ясно желание, показаха ясно, че искат да засилим скоростта на преговорите в ТТИП във всички области. Същото въжеше и за Конгреса. Там се прие едно решение през юни, което ще даде допълнителна политическа инерция на преговорите по тези. Така че и двете страни на Атлантически океан се иска, има желание да се напредне по-бързо. И на 8 юли тази година Европейският парламент по, прие препоръките си за Т-тип. И сега имаме много важен момент след всички препоръки, които направихме, след срещата на Г7, след 10 кръга преговори. Господин Солмерис, дайте ни накратко информация за десетият кръг на преговорите. Разбира се, ако има някакви въпроси по предишните кръгове, 8 и 9, също ще се включат в дискусията. Имате думата. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател, за поканата за да разясня на комисията ви, как протече последния кръг на преговорите. Това, което предлагам е, ако сте съгласни, да дам една обща представа до, до къде са стигнали преговорите и после ще направи няколко специфични забележки по енергетиката и първичните суровини. Аз съм преговаряща страна по тях и също за малките и средни предприятия. Защото също е, участвах в тия преговори и следя е, темата, мисля, че тя е много важна за вашата работа. Относно общите забележки, както знаете, много тежки преговори, още откакто започнаха комисията работи проактивно, има много елементи, които се случиха през и от двете страни. Първо, както споменахте, господин председател, е, Американският конгрес а, прие един акт, който позволява на президента Обама да продължи с тези преговори. Администрацията на Обама се опита да приключи а, ТПП, трансатлантическото партньорство, но не можаха да го приключат през юли, защото имаше проблеми с млечния сектор при някои от партньорите им. Фокусът на на европейската администрация е да се реши този проблем в следващите няколко седмици. По ТТИП това означава, че ние ще продължим да водим преговорите, така както е предвидено и се надяваме скоро Съединените щати да се ангажират още по-пълно. Приемането от страна на Европейския парламент на резолюцията през юли също даде голям политически голяма политическа подкрепа. Знаете, че беше прията с мнозинство. Искаме а, едно качествено и ясно споразумение. И миналата седмица комисията също прие предложение за защита на инвестициите, а, както и за специфична система на, на инвестициите при ТТИП която всъщност надгражда на, над консултациите на Европейският парламент и е, желанието на държавите членки, както и от другите заинтересовани страни. И е, комисията Инта в момента също изслушва един колега, който представя пред тях идеите по ТЕТИП. И се надяваме тази важна тема да бъде разисквана подробно с Европейския парламент, както и с държавите членки, преди да бъде, да бъде върнат на масата за преговори при тети. Крайната ни цел, общата ни цел е да подпишем това споразумение с администрацията на Обама и съответно да започнем да сътрудничим по предложенията във всички области, които са представени до края на тази година. Разбира се, все пак по-важно е качеството, а не скоростта. Напредъка в преговорите ще бъде разгледан от комисаря Манстрем, както и други колеги на заседанието в Вашингтон утре. Както вече казах, като говорник за достъпа до пазара, преговорите там бяха много трудни. И ам, говорим най-вече за обществените поръчки, услугите и различни а, тарифи. Това са основните проблеми. Имаме нужда от повече ангажираност по всички елементи, свързани с достъпа до обществените поръчки. И трябва да се махнат държавните ограничения в това отношение в Съединените щати. Както казах и по-рано, текат дискусии на политическо ниво, най-вече за а, първоначалните а, оферти за поръчките, за обществени поръчки и въобще а, всички елементи за достъпа до пазара. Имаме много работа също относно регулаторното сътрудничество. Винаги казваме, че висок всяко качествено предложение и споразумение означава, че не трябва да се намаляват настоящите нива на защита и също трябва да се опитаме да постигнем напредък, максимален напредък по текста и да се видят кои са какви ще са резултатите за всеки един от секторите в дискусията. Относно правилата, ние искаме да се а, увеличат, да се засилят елементите като географски индикации, както и първичните суровини, за които ще говоря след общата презентация, а също и европейското предложение за устойчиво развитие трябва да бъде ключов елемент за следващите кръгове на преговорите. Комисарият има пълна подкрепа от страна на комисията за насърчаване към по-високо качество на отделните елементи при преговорите с Обама и трябва да продължим с усилията за спечаване на обществения дебат. Прозрачността на преговорите е много важна и имаме нужда от допълнителни усилия за комуникация, както от страна на държавите членки към, от страна на комисията към държавите членки, така и страна нашите партньори. И тук имаме нужда от сътрудничество с политици на национално и европейско ниво. Комисаря Малмстрел иска допълнителни промени за повече отвореност, повече откритост, а не по-малко. И сега енергетиката и първичните суровини. В, по време на 10-я кръг в, през юли водихме дискусия и по тази тема. Преговорите не нарушиха вече съществуващата глава за тези материали но Съединените щати все още не са взели своето политическо решение. Междувременно ние трябва да напреднем, като дефинираме компонентите за евентуална глава за енергетика и първични суровини, за да можем да имаме решение скоро и то да е съгласувано с заключенията на Г7, за които вие споменахте, господин председател, и тези заключения от юни наистина призовават за ускоряване на работа в всички области и за приключване на а, разбирането за това споразумение във всички ние области, а, приключване на споразумението до края на тази година. Смятам, че е важно също да се каже, че имаме нужда от едно а, равновесие в тази област – главата за енергетиката и първичните суровини не трябва да се съсредоточава върху изкопаемите горива. Имаме много работа там, много проблеми, които трябва да се решат преди да видим как ще получим достъп до суровия петрол и природния газ на Съединените щати, но също трябва да се включат и разпоредби там за възобновяемите енергии, както енергийната ефективност за да имаме равновесие и устойчиво използване на ресурсите по тази глава. Благодарим на Европейския парламент за подкрепата с резолюцията. Тази резолюция много навременно и нужно каза, че имаме нужда от конкурентна способност при енергетиката, но също така устойчиво развитие както и да се вземе предвид и геостратегическите елементи. Така че тази глава наистина става много важна. Връщам се пак на преговорите от юли. Е, разисквахме най-вече проблеми, свързани с първичните суровини, по-специално обхватът на суровините, които ще се включват. Искахме евентуални специфични разпоредби в споразумението и също обсъждахме тарифните бариери, които съществуват при търговията на първични суровини. Няма толкова много такива между САЩ и Европейския съюз, но примерно при трети страни. Там имаме общ интерес. А също да подсилим дейностите на сътрудничество в тези области и да дискутираме евентуално бъдещо сътрудничество пак в научно-развойната дейност и технологичното развитие и също да видим как ще интегрираме тези дейности на сътрудничество в споразумението. Следващия кръг ще се състои на 19 октомври в Майами за частта енергетика и първичните суровини ще се проведе предната седмица, преди 19 октомври в Вашингтон. И ще има също така дискусия по различните проблеми, задълбочена такава, тъй като наближава края на годината, ще трябва да вървим към приключване на техническите дискусии по различните елементи на тази глава за енергетиката и първичните суровини, за да се улесни политическото решение, което ще бъде взето, предвид, взето след заключението на Г7. И по малките и средни предприятия, както сигурно се спомняте, ТТИП е първото споразумение а, при преговори с трети държави, където имаме една специална глава посветена на малките и средни предприятия. И тук и двете държави, и двете страни в споразумението поискаха да има такава. И също се споразумяхме с САЩ, че тази глава трябва да се съсредоточава на три основни проблема, свързани с сътрудничество, споделяне на информацията и комитет по малките и средни предприятия. Частта сътрудничество е най-напреднала в преговорите и надгражда над съществуващото сътрудничество между САЩ и Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия. Вече идентифицирахме области за подсилване на сътрудничеството между двете страни. Относно споделянето на информация има още доста неща, които трябва да се направят. Трябва да видим каква информация може да се използва през веб пространството. Малките средни предприятия трябва да имат по-добри познания за условията изисквани, примерно за износ на стоки към Съединените щати. Ние от наша страна имаме инструменти, които предоставят този тип информация за а, износителите, които искат, примерно, да внасят на европейския пазар, така че ще трябва да се развие подобен инструмент от Съединените щати, за да може по този начин да се подпомогнат европейските малки и средни предприятия. И накрая, третият тип проблеми, свързани с установяването на комитет по малките и средни предприятия в споразумението. Това е важно, защото малките и средни предприятия ще имат нужда да се възползват от възможността да използват и други части от споразумението, не само главата за малките и средни предприятия, така че ние считаме, че е полезно да се направи връзка между тази глава и другите глави в споразумението и заинтересованите страни. И а, за тази цел ще имаме допълнителни дискусии, които ще се приключат по-нататък. Надяваме се, че тогава вече по-нататък в есента ще имаме по-ясна картина. Но така иначе, това са темите, по които ще се работи през октомври, 11-я кръг преговори и Смятам, че голям напредък беше постигнат тук по тези глави. Има други, по които не е толкова голям напредък, а все още има недовършени елементи. Така че прекратявам до тук, господин председател, и ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. The first... Благодаря ви. Колегата Павел Рубик е първи. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, благодаря за предоставената информация. Мисля, че е разумно сега да се обсъжда този въпрос, как, а именно как е, двете економически пространства да спечелят еднакво от е, този договор, да са в една, да се облагодетелстват е, по една, в еднаква мяра. Как излежат обаче нещата с възможността да се изнася енергия от е Америка? Какви са лицензионните разпоредби? Е, как е, се вписва тук енергийната харта и нейните основни положения? Втория въпрос е свързан с промишлената политика. Видяхме случая с е, това, че Volkswagen трябва да плати 80 милиарда милиарда евро. Е, също така други е, европейски производители са биват глобени с крупни суми. Тук е, това се връзва и с темата данъци. Как гледате на тези числа и как би трябвало да се... Каква е полката да се избегват подобни щети. Какво изискват американците по силата на Американ American Act? И как е, в случая с малките и средни предприятия може да се направи нещо повече по линия ТТИП за облегчаване на, на търговията, по линия на електронната търговия също така. Благодаря сега Килтън Гарлин. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас за актуалната информация. Извинявам се, че влязах в залата и когато вие вече бяхте започнал своето изказване. Относно напредък по главата за малки и средни предприятия. Едно от предизвикателствата, които обсъждахме и по време на предишните дискусии, е липсата на прозрачност от страна на САЩ и държавното регулиране. Как стоят нещата с каталогизирането в САЩ на техните права и правила? Относно суровините, упоменахте а, е, условията във връзка с суровини от трети държави, които са от взаимен интерес. И на двата континента вече има или се изготвя законодателство за конфликтните минерали. Всички ние мислим за нововъзникващите технологии, за ИКТ. Дали конфликтните минерали са включени в дискусията, когато обсъждате суровините? Защото може би в това отношение може да се стигне до добро споразумание, ако сме съгласни да променим правилата си в това отношение. Американското правителство съвсем наскоро прие един колосален научен проект, граждански военен проект във връзка с енергийната ефективност начина по който САЩ би могъл да играе водеща роля в света в това отношение. И се питам, предвижда ли се някакво сътрудничество? Вие упоменахте научните проекти, но какво сътрудничество се гради в това отношение, така че да не загубим нашите пазари по отношение на технологиите за енергийна ефективност? Следващия. Благодаря, Господин председател, благодаря е, и на вас е, за актуалната информация за ТПТИ. Мога само да се съглася с казаното от вас, а именно, че ще се нуждаем от политическа подкрепа от държавите членки. Аз идвам от Австрия, така че съвсем добре зная, че е, държавите членки не винаги подкрепят идеята за комуникация – трябва да има сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки. Та в това отношение ние следим отблизо всичко, което се случва, както и новото предложение за а, съда за инвестициите. А, бих искала да чуя от вас докъде се стигна а, във връзка с този съд. А относно малките и средни предприятия, Чухме, че те са включени в новото предложение. Необходимо е да се гарантира достъп на МСП до всяка възможна процедура за обжалване. Благодаря ви. Госпожа Лопес Белбело от името на ГУЕ има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за актуалната информация във връзка с преговорите. Какви са основните притеснения за ГУЕ? На практика ние се опасяваме от следното. Опасяваме се, че САЩ ще наложи стратегия за либерализиране в Европа. Страхуваме се, че тя ще доведе до парализиране на социалните норми в Европа. Всичко това само ще засили конкурентното предимство на САЩ. Някои политики на Европейската комисия, като например Рефит, вече се опитват да поправят последствията от въвеждането на ТПТИ върху регулационния процес. Да видим какво се случва в Испания. В Испания САЩ има конкурентно предимство, тъй като експлуатира прекалено работниците и не се грижи за околната среда. Химическата промишленост и автомобилостроенето са широко използвани при нас, но условията не са същите като тези в САЩ. Това, което искам да кажа, е, че може да станем зависими от вноса от Америка, а нашият износ може да намалее. Опасяваме се, че може да има и монопол върху знанията. Опасяваме се, че може да се приватизират знанията, така че те да се ползват само от мултинационалните компании. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се възползвам от присъствието на представител на Европейската комисия, за да попитам следното. Дали на техническо равнище е възможно по време на преговорите да се засегне и въпроса за Китай? може ли да се обвърже позицията за Китай с позицията за ТПТИ? Благодаря ви, Крищен. Ти си следващия в списък. Това е златна възможност за теб да се изкажеш. Извинявам се, че те върнах. Извинявам се, идвам от заседанието на координаторите. Въпрос за регулаторната рамка и стандартизацията. Внимателно изчетох документите от преговорите и виждам високо ниво на амбициозност, но не виждам никакви подробности. А най-сложното е следното. Докъде стигнаха преговорите в това отношение. Доколкото разбирам, все още нямаме мандат от заинтересованите страни по отношение на стандартизацията. Имаме група от регулатори, от различни агенции, от е, Вашингтон. Видяхме се с тях миналата седмица и те казаха, че няма особена връзка между двете страни по тези въпроси, тъй като системите са несравними тези в САЩ и тези в Европа. Как стоят нещата по отношение на нивото на амбициозност, което е включено в редовния работен документ? Госпожа Стераки, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че ни представи актуална информация. Аз бих искала да попитам, ако комисията е готова да положи усилие, за да се сложи край на липсата на информация на комисията и държавите членки, то тогава какво ще направите в това отношение? Вторият ми въпрос е свързан с механизма за решаване на спорове. За какво говоря За някакъв специален орган и ако да, кога ще започне да работи той? Господин Мартен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че ни представи актуална информация за преговорите. Тук съм. Все повече американци в САЩ са против това споразумение, включително и представители на политическата класа и на гражданското общество. Същото се отнася и за Европа, тук в Европейския съюз. Всеки един смята, че е губещ от това споразумение. Та въпросът ми е простичък. Вие вярвате ли още в тези преговори? Или пък смятате, че те вече са предрешени, както казват някои? <coughs> Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за техническата информация, която ни предостави. Тя беше изключително интересна. Не може обаче да разделяме техническата информация от политическото виждане. Нещо, което спомена и колегата Мартен преди малко. Аз вярвам в потенциалните предимства – за Европа и за света, предимства залегнали в това споразумение. Необходимо е да се възползваме от възможността, която имаме, за да отидем напред. Например, срещата на върха за климата и за електроенергията. Смятам, че тази среща ще доведе до голямо политическо споразумение, в което ще се включи и Европа. Но, както каза и колегата преди малко, ако не сме добре подготвени, е напълно възможно САЩ да ни открадне водещата роля в областта на енергийната ефективност и на възобновяемите енергии. Да не забравяме и проблема с економическия растеж в Латинска Америка. Възможно е ТПТ да се използва за да започне нов етап в отношенията с страните от Меркосур. Това е от ключово значение за правителствата на тези държави. И ние в Европейския парламент трябва да дадем този тласък не в рамките на споразумението, но в рамките на обстоятелствата по подписването му. Благодаря. Нека и аз да задам няколко въпроса и да направя няколко коментара. Казва председателят, въпросът ми е простичък. Какво означава край на преговорите? Как да тълкуваме тези ваши думи? И след края на преговорите, какво се предвижда като график? И интересува ни кога ще влезе в действие това споразумение. Втори въпрос – Смятам, че специална глава за електроенергията е все още постижимо и трябва да се вземе предвид в подготовката на преговорите. На следващо място енергията и петрола и отварянето на границите за търговия, внос-износ от и за САЩ. Четвърти въпрос. Много е важно МСП да бъдат информирани. Някой упомена преди малко обществените поръчки. Разбира се, от гледна точка на МСП е изключително интересно те да имат достъп до обществените поръчки. Разбираме, че Повдигнахме основно технически проблеми, но тъй като те са от голямо значение, ви поставяме тези въпроси. Заповядайте. Yes, thank you, Chair, and thank you to all. We should start from the Mr. Martin. Започнете от въпроса на господин Мартен. Може би било най-удачно. Наистина основен беше неговия въпрос за дискусията. Отговор. Благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря по най-добрия начин. Основният преговаряш за суровините сама се не за цялото споразумение. В отговор на въпроса на господин Мартен мога да кажа следното да, вярваме, че това е много важно споразумение и че ако имаме амбициозно споразумение, ще има и предимства за нас. Европейската економика се нуждае от подобно споразумение днес повече от всякога. Затова смятаме, че трябва да направим всичко възможно. Ние в Европейската комисия, комисарите и всички отдели работят ден и нощ, за да се стигне до желания резултат. Може би сега да премина към вашия въпрос, защото той също беше много важен, хоризонтален такъв. Какво имам предвид под край на преговорите? аз казах да приключим преговорите. А какво значи да приключим преговорите? Ами значи да приключим работата на преговарящите. Което след това ни води на следващия етап, по време на който в от всяка една страна отговорните институции трябва да разгледат и да одобрят споразумението нашия случай, както знаем, това е Европейския парламент. Това са Европейския парламент и съвет. Трудно е да се каже колко време ще отнеме това, защото, както знаете, се предвиждат някои срокове. Изготвянето на международния текст неговия превод, разглеждането му от политическите институции, както споменах. Така че ние все още се стремим да приключим споразумението по време на мандата на Обама. И не знам колко време ще ни трябва преди споразумението да влезе в действие. От опит знаем, че това ще отнеме доста дълго време, защото такова е необходимо преди споразумение, международно споразумение да влезе в сила. Е, опита показва, че ами между година-две. Also your question, Chair, on... На въпроса ви, господин председател, или по-скоро на коментара ви за това, че се нуждаем от специална специална глава за информацията на МСП. Опитваме се на техническо равнище да получим максимална информация за бъдещата ИРМ е глава. и се опитваме да убедим американските партньори да включат такава глава по механизма за решаване на спорове. Опитваме се да ускорим преговорите и се опитваме да постигнем във всяко едно отношение съгласие до края на годината. Смятаме също така, че това е крайната дата за постигане на някакъв напредък за ИРМ. Така ще знаем докъде можем да стигнем в това отношение. На въпросите зададени от членовете на парламента, господин Рубик зададе доста въпроси. Вие попитахте дали споразумението за енергийното споразумение ще бъде включено в главата за суровините на ТПТИ. Както знаете, ние сме страна по а, енергийното споразумение, а САЩ не са. Някои от предложенията, които направихме, отчасти са иззети от енергийното споразумение. И сега обсъждаме въпроса с САЩ, за да може подобен принцип да залегне ТПТИ. Пример за това би била транзитната зона, например. Смятаме, че някои от принципите могат да бъдат включени в ТПТИ. You uh, also highlighted uh, the importance of uh... Упоменахте също така на проти... ролята на протекционистичната политика на САЩ. Да, Необходимо е да получим пазарен достъп, както по отношение на МСП, така и на обществените поръчки. Отбелязали сме, че сме притеснени от резултатите и ще помислим допълнително по въпроса по време на преговорите. Попитахте какво друго може да бъде включено в споразумението. Двата примера, които обсъждахме днес след обед, енергийната ефективност, МСП, суровините, са добри примери за това, което може да бъде включено в многостранното споразумение с правилата. Всичко, което се прилага към суровините по настоящем, е недостатъчно за евентуални проблеми в този сектор. Затова би било добре, ако допълним тези глави с допълнителни правила. Същото се отнася и за МСП. Правилата, които се разработват, обикновено не вземат преди това дали дадено предприятие е голямо или не. Така че в това отношение има по какво да работим. на е въпроса за липсата на прозрачност от страна на САЩ. Да. Това се отнася до много области, залегнали в ТПТИ. Също и в областта на услугите, в областта на инвестициите. Права сте, че когато говорим за МСП и инструменти за МСП, е важно да видим докъде можем да стигнем по отношение на получаването на информация. Информация не само на федерално, но и на национално ниво. Осъзнаваме всички тези трудности и се опитваме да постигнем максималното в това отношение. Споменахте конфликтните минерали и законодателството, е, свързано с тях. В тази област САЩ е, е, в контекста на Дот Фонд законодателството са приели такава процедура, като предвиждат щателна проверка due diligence за минерали, които идват от конфликтни райони. Предложихме проекто регламент на Европейския съюз. Парламента прие, одобри допълнение изменения миналия май, които сега се дискутират в съвета с оглед да се започне неформални е, тестани преговори, веднага щом като се получи мандат за преговори. Това не се обсъжда пряко, пряко в е, преговорите по ТИТИП, просто защото и ние, е, защото САЩ вече са си изработили законодателство в това отношение основа на, на насоките на ОИСР. Там имаме една обща база. Разбира се, тяхното и нашето законодателство се различават е, и аз не искам сега да разсъждавам върху евентуалните резултати от е, законодателната работа на Европейския съюз но дори да се разминават законите в това отношение, целта ще бъде същата и ще почива върху същата международна рамка, именно ОИСР. По енергийната ефективност, аз споменах, че това е една област, която ще трябва да присъства в европейската част от преговорите, за да има балансиран резултат. И това е една тема, по която работи много, заедно с, с щатите също на своя ред. Разработват стандарти за енергийна ефективност, Така че трябва да видим къде има възможност за повече взаимодействие в тази област. Следващите въпроси. Изразено бе, изразени бяха съмнения от госпожа Лопес Бемехо за нивата на защита в Европейския съюз, винаги сме се опитвали да кажем пределно ясно в това отношение какво правим, както и те, а именно, че нищо в това споразумение няма да накърни нивата на защита, които са осигурени чрез различните регламенти на ЕС. Това въобще не, не е част от преговорите. Често ни се дават пример с химикалите, където имаме регламента РИЧ и повтаряме, че преговорите в ТИТИП не се отнасят до РИЧ, а по-скоро какво можем общо да направим заедно, как къде можем да си сътрудничим с САЩ. Предвид на това, че нашите източни отправни позиции са различни. Нима рич, те имат съвсем друго законодателство. Идеята е да не променяме нищо в рич. Имаше и въпрос, който не беше пряко свързан с ТТИП е, за Китай, за пазарния достъп. Е, вероятно да, косвено има връзка с преговорите с САЩ и дискусии, които се водят е, за даване статут на пазарна економика на Китай, но това не е част от заданието ни тук преговорите по стандартизация, мисля, че имаше такъв въпрос. Тук е, в това отношение работим на различни нива. От техническа гледна точка, от санитарна, от гледна точка на фитосанитарните регламенти, защото става дума за различни системи но говорим и за програми по отделни отрасли. Отрасли за сътрудничество по бъдещи регламенти, например. И тук е, резултатите са различни. В някои отрасли напредъка е добър. Текстил, например, е, тук напредък е добър. В други изоставаме Мисля, че госпожа и зададе въпрос за инвестиционния кодекс, който току-що предложихме. Аз не отговарям за това. Попита, въпросът беше дали това е един адхок кодекс. Като започваме с, е, ако изхождаме от ТИТИП, и този форум за решаване на спорва между държави и инвеститори. Идеята е да се стои от съди, от е, Европейски съюз, от трети страни. Дали ще бъде адхок този съд, е, ще се събира по конкретни случаи или ще е постоянно тяло. Той ще разглежда различни случаи, които свързани с защита на инвестициите, които са отнесени, с които е, са сезирани двете страни. Това вероятно ще се създаде в контекста на преговорите по ТИТИП. Ще обсъдим и с други договарящи партньори темата, въпроса, за да постигнем дългосрочната цел, която е да се стигне до един международен съд, трибунал в това отношение. Но първата стъпка ще бъдат, ще, първото ще е двустранни преговори с САЩ. I think uh, I've tried to cover more or less uh, all the... Мисля, че май отговорих на повечето въпроси. Ако съм пропуснал нещо, мога и в двустранен план да отговоря на хората, които ми зададаха въпросите. Благодаря да ви попитам, някои не, има ли е, колеги, които не са удовлетворени от отговорите? Аз лично не съм удовлетворен. Господин Марсел, всъщност вие получихте съвсем ясен отговор – ръководителя на звено от генералната дирекция вярва в преговорите и техния резултат. Но ако искате да добавите нещо, може да го направите. Шефа на делегацията води официалната е, е, ние разговор с комисията, е, но аз се обръщам лично към вас като договарящ. Вие вярвате ли в този изход от преговорите? Да, вярвам, вярвам. Трябва да, да си убедени, че вярвам. Извинявайте, господин председател, казахте, че не сте доволни от втечнения газ и петрола. Нека да съм ме наясно, макар че не сме стигнали до тук. В контекста на преговорите по енергетика и суровините, ние обсъждаме редица въпроси и винаги казваме, че обсъждаме два въпроса, свързани с трудности, които имаме в двустранните отношения, търговски и инвестиционни между САЩ и ЕС и въпроси, които, ако щете, не са толкова двустранни, не са толкова трудни от двустранна гледна точка, но това, че ТТИП може да влезе до по-глобални правила в тази област, енергетика и суровини, защото, както казахме вече, в е, СТО има известни слабости и слаби места и може да използваме тези преговори двустранни да разработим норми, правила, които са, отговарят на проблеми на 21 век. Колкото до двустранните проблеми с САЩ, очевидно проблемите, които имаме с достъп до суровини в САЩ, по-специално втечнения газ и петрола, това са много важни въпроси, които ние очевидно решаваме. Подхода ни е централизиран в тези преговори, разбира се. И можете да сте е, убедени, че това фигурира много така отчетливо в нашата програма за преговори. И така, благодаря ви наистина за обясненията. Очакваме следващия кръг преговори и срещата с вас. Колеги, ще се срещнем утре в 9. Благодаря.